Председателят. Подновяваме сесията. Протоколът от вчерашното заседание и приятите тогава текстове са на разположение. Има ли възражения? Не. С това протоколът се счита за прият.